this debate can uh, expect. Можем да очакваме от този Европейски съвет в четвъртък и в петък следното. Това, на което се надявам и аз и моята група и се надявам мнозинството в този парламент, надявам се, че тази среща, господин Барозо, ще може да приключи с един по-смел и по-всеобхватен подход към сегашната криза. Защото този всеобхватен подход към кризата не присъства днес, дори не се и предлага, нито от съвета, нито от парламента. И господин Шулц, аз имам някои въпроси за рейтинговите агенции и тяхната роля в сегашната криза, но все пак нека да намерим грешките и източниците на кризата в нас – а не да ги търсим извън Европейския съюз. Извън европейските институции. Честно казано, ясно е, че кризата не е приключила. Някои смятаха, че като се дадат допълнителни пари на Гърция, ще сложи край на кризата. Тези хора грешат. Кризата не е свършила. Кризата ще продължава, ако първо не намерим структурно решение за Гърция и ако нямаме структурно решение на Гърция и второ, ако не създадем реален економически и политически съюз в Европа, това ще бъде края на кризата в Европа и края на кризата за Гърция. Защото ако има възможност да имаме една валута и 17 правителства, 17 економически стратегии, 17 фондови борси. Това може би не е чак толкова добре. Не може да имаме 17 различни пазари на облигации, 17 различни економически политики и една валута. Вчера господин Липски, сегашния ръководител на МВФ, и той поиска Европа да създаде единен економически и политически съюз, за да се изправи срещу кризата. И министър на финансите на САЩ каза нещо подобно, а може би те са решили за тях че трябва да има економически и политически съюз в Европа. И ако от другата страна на Атлантическия океан вече са решили кое е най-добре, защо ние да не го направим? Според мен това е подходящ въпрос към съвета, който ще започне работа утре. Вторият момент, на който искам да се спра. Ние трябва да помогнем на Гърция ние трябва да имаме смела програма за рестриктивни мерки и трябва да го обсъдим това с гръцкото правителство. И може би трябва да се запознаем също с това какво предлага Гърция. Но ние трябва да имаме един положителен план. Гърция не може да излезе от кризата само възоснова на затягане на коланите. Необходимо е да има растеж инвестиции. И Нека, например, да дадем гаранции за частните инвестиции. Частните инвестиции в Гърция. Нека да предоставим заеми от Европейската инвестиционна банка и защо да не се използва част от програмата за приватизация не само за фискална консолидация, но и да се създадат нови инвестиции, да се гарантира нов растеж в Гърция. Господин Свобода, аз имам искане към господин Дол. Затова ще говоря на френски. В групата на господин Дол е представена партията не е демократия. И мисля си, че трябва да сме наясно. Ако други страни искат да дадат пари на Гърция, трябва да има политически консенсус с Гърция. И трябва да призовем господин Дол да призове своите политически приятели да постигнат този политически консенсус, така че наистина да могат тези политики да бъдат успешни. Имаме нужда от това. Знам, че това е много сложна задача, която ви възлагам, Жозеф, но знам, че вие ще се справите блестящо. Защото една страна, която е в такава ситуация, като Гърция, се стреми към политическо единство – и не става дума за политически игрички, които искаме да решим в Гърция. Да, знам, господин Ланге, че като бългиец аз имам много добър опит в това в продължение на 9 години. Господин председател, нека също така да бъдем много откровени. Имаме нужда от един по-смел пакет за економическо управление, отколкото този, който се предлага сега. И искам да помоля пряко господин Барозо да даде отговор. Вчера говорител на Европейската комисия на пресконференция каза, че няма нужда от повече квалифицирано мнозинство при взимане на решения, когато става дума за пакета за економическо управление. И, и смятам, че трябва да работите повече с парламента, като използвате общностния метод, когато става дума за пакета за економическо управление. Благодаря. Сега вие зададохте въпрос към господин Дол. Очевидно господин Дол иска да отговори. Разбира се, това е негово право и така предполага добрите маниери. Дали сте съгласен да отговорите на въпрос от господин Дол, който поиска да използва процедурата по процедурата за синя карта? Господин Дол, заповядайте. Да, разбира се, съвсем накратко. Искам да задам въпрос към председателя на групата Алде когато той и неговите либерални правителства призовават да бъдем солидарни с други държави, аз съм абсолютно сигурен, че в моята група ние ще сме абсолютно солидарни с Гърция и искам да ви уверя в това тук в пленарната зала. Господин Ферховстад, дали искате да отговорите? Да, господин председател, защото щом става дума за мнозинство до държави, ние сме в коалиция с християн-демократите. И искам да кажа, че днес в навечерието на толкова важен Европейски съвет, ние трябва че не трябва да се политизираме. Господин Дол не иска да настройва НП срещу Алде или Алде срещу социалистите. Искаме да убедите вашите приятели от нея демократия в Гърция. И аз знам, че имате членове, които са мои приятели, които са дошли във вашата група от нашата група. Но така или иначе трябва да сме в единен фронт, за да защитим гръцкия народ. И вие може да имате много важна роля. Тук и аз разчитам на вас. Сега давам думата на господин Коцакос за следващ въпрос по процедурата синя карта. Господин Ферховстад, моля, отговорете в рамките на 30 секунди, не повече. Господин председател, благодаря. С е, много голямо удоволствие слушах председателя. Всички разбраха, че проблемът е, не е чисто европейски. Какво се случва в Гърция в момента? Големите структурни промени е, се случват, започва приватизация, но искам едно нещо да кажа. Ние сме много добре информирани. По тези две теми са необходими сериозни реформи. Нея демократия не само се съгласи, това бяха нейни предложения. Предложения, които всъщност от година и половина правителството не изпълни. Това е истината. Va bene, facciamo finta di non aver ascoltato, diamo la parola all'onorevole... Добре. Добре, нека да, да дадем думата на господин Рамзов, който също има думата. Я doufám, <clears throat> я doufám, че е мне slyšet. Е, Благодаря много. Внимателно изслушах казаното от господин Ферховщад, председателя на групата на либералите и искам да го попитам следното. Вярно ли е, че вашият лозунг е Гърция е навсякъде? Гърция не е просто една държава, членка на Европейския съюз, която е пострадала, а, а духът е, е такъв навсякъде. Това искате да кажете с Гърция е навсякъде. Имате 30 секунди, господин Ферховщад. Господин председател, мисля се, че е очевидно, че ако не решим проблема с Гърция, ще имаме огромни проблеми в цялата еврозона. И вече имаме проблеми с Португалия и Ирландия. Знаете, че днес разликата в спреда е над 8% пункта между Португалия и Германия, между Ирландия и Германия. Така че това, което ние правим, ние трябва да проявим солидарност. Трябваше да проявим още в началото на кризата. И солидарността трябва да бъде не само за Гърция, а за всички държави, членки на еврозоната. И точно поради липсата на солидарност през декември 2009 година ние създадохме много по големи проблеми, с които се сблъскваме днес. Председателят, благодаря ви. Сега продължаваме с дебата. Господин Захретел за две минути и половина. Благодаря ви, господин председател. Много интересен и разгощен дебат имаме днес тук в тази зала. Позволете ми да ви напомня, че все още тук има много хора, които са живели при комунизма и които от тогава успяха да направят много бърз и огромен напредък, за да сме подготвени към членството в Европейския съюз. И ние съвсем правилно бяхме накарани да докажем, че сме достойни, да докажем, че отговаряме на копенхагенските критерии, да докажем, че ние имаме пълноценно функционирана пазарна економика и т.н. Обаче, за съжаление, това ниво на проверка не се прилагаше към някои европейски държави, когато те влизаха в еврозоната. Защо? Ами просто защото това се разглеждаше като политически, а не економически проект. Затова критериите бяха пренебрегнати, цифрите бяха променени, за да могат да бъдат прияти страни, които все още не бяха готови. И точно тук е коренът на проблема. И сега в момента страдаме от последиците. И сега в момента ние сме в един повратен момент. И искам да споделя, че повечето членове на моята група не са от държавите членки на еврозоната, но независимо от това ние не искаме еврото да се провали. Обаче ние не смятаме, че трябва на всяка цена да се защитава еврото. Ние вече сме на заключителния етап на процеса на спасителните мерки отвън. Този Европейски съвет трябва да изпрати ясно послание. Ако някой е в толкова настойчиво положение и се намира в еврозоната, то тогава, освен ако не се предприема драстични мерки, еврозоната не трябва да се колебае да преструктурира дълга на тези държави или дори да помоли тези държави да напуснат клуба. Ако не го направите това, господин председател, ще ви кажа какво се случва веднага, ще се случи веднага след това. Следващия там вашите опоненти или опонентите на вашия наследник по-скоро, вместо да бъдат любезни и достойни евроскептици като мен – ще бъдат изключително злостни антиевропейци. Защо? Защото те ще бъдат избрани в този парламент от ядосани немски данокоплаци, от отчаяни френски или холандски предприемачи, които ще бъдат изключително недоволни, на които ще им писне да плащат дълга на други хора и други държави. Аз знам, господин председател, че нито вие, нито аз искаме това да случи. Господин председател, също така искам да ви помоля да престанете да използвате или по-скоро да злоупотребявате с всяка криза като възможност да да постигате все повече и повече наднационални цели, като фискална консолидация или економическо управление в Европа. Това не е криза на Европа. Това е криза на един устарял модел на европейската интеграция. Нищо повече. Благодаря ви. Благодаря, колегата Захратил, след това колегата Хамс. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо Гьори, уважаеми колеги, очудена съм от това, колко шумна изведнъж стана дискусията, когато говорим за най-дълбоката криза в Европейския съюз от е, дълго време и като имаме предвид, че в момента трябва да защитаваме Шенген и по време на председателството на Унгария трябваше да защитаваме свободата на печата и за Либия и Египет ни трябваше дълго време, за да можем поне до някъде да намерим общ Европейски съюз, то тогава не е чудно, че предвид изострянето на ситуацията в Гърция, можем само да установим, че ние в Европа имаме много председатели, много президенти, но нямаме е, лидерство, нямаме лидери. Това е един от най-големите ни проблеми. Ние продължаваме да сме в ситуация, е, в която кризата продължава много по-дълго, отколкото гръцката криза и всичко, което съветът намира като отговор, идва твърде късно и е твърде плитко скроено. Мисълта, че само чрез спасяването на Гърция и стабилизирането на юга Европейският съюз ще може да оцелее така, както всъщност ние искаме и както желаем европейците да водят по-добър живот, тази идея до сега изобщо не е намерила отклик. И за това мисля, че има една отговорна институция и това е съветът на Европейския съюз, парламентът няма само звездни часове. Парламентът, е, например, показа колебание да изготви една резолюция, в която да бъдат засегнати проблемите на тази историческа криза. Съжалявам, че колегите, които седят вдясно от мен, не можаха да се организират на време и своевременно парламентът да излезе с послание за Гърция. Аз бих искала да повторя думите на господин Дол. Той каза нещо за неодемократия, но по отношение на справедливостта групата на социалистите носи отговорност прямо Папандрео и неговото правителство и за това се радвам, че те вчера успяха да спечелят вота на доверие. Но истински програми, десно насочени програми в кризата, това не е само решение на гръцкото правителство. Трябва товарът да се сподели от всички. В Гърция, например, няма даник върху имуществото. В Гърция продължават с данъчните данъчните измами. И това е нечестно. Солидарността трябва да доведе до там, че елитите в Гърция, които продължават да печелят от кризата, в даден момент да поемат своята отговорност. Дами и господа, всичко, което тук сме казвали често за Гърция, ние продължаваме да го твърдим, по-дълги срокове за изплащане на кредитите, по-благоприятни кредити и смятаме, че ще има и едно гъвкаво преструктуриране на дълга. И мисля, че е израз на неспособност на политическо управление в Европейския съюз, когато нещо, което е важно, именно участието на частни кредитори, това да не се приложи от страх пред рейтинговите агенции. Това ни донесе кризата, това я доминира както преди, така и сега и както преди, така и сега нямаме политическо ръководство, нямаме политическо лидерство и смятам, че това трябва да бъде предмет на дискусия на съвета през следващите дни. Пожелавам ви успех, господин Барозо, за по-справедливото данъчно облагане като път за излизане от кризата. Не знам какво ще стане с данъка върху финансовите транзакции. Ние продължаваме да го подкрепяме. Многократно сме правили това. И мисля, че неплащането на данъци пенсиите, неправомерното изплащане на премии и всичко това, което причини финансовият срив, до днес не е намерило своето решение. Това е част от вашата отговорност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на колегата Хармс, колегата Биски за две минути. Благодаря, господин председател. Когато през тези дни обърнем поглед към Гърция, можем да научим едно с тирания за пестене и продаването на последните ценности, едва ли ще се спаси Гърция. Обаче, Добре, добре, добре, появете, проявете вие отговорност, поемете отговорността вие за тези явления. Но, преди да се искат от някого някакви обещания, се изискват още повече мерки за економики, економии, повече привати, приватизация. И това в европейския семестър трябва да се вземат предвид всички тези аспекти и трябва да се има предвид е, създаване на агенция по приватизация, както германската доверителна агенция. Аз мисля, че германската доверителна агенция, германската Тройхант направи много положителни неща, обаче тя доведе и до голяма деиндустриализация и разпродаване на държавно имущество за жълти стотинки. Последиците от това се чувстват от днес. Аз не съм арогантен, твърдейки това отпускане на още милиарди за Гърция без смяна на курса не е нищо друго, освен защитен чадър за банките. И <clears throat> може да се откажем от доброволно участие на частния сектор, обаче това е политическо приземяване по корем. Единствената альтернатива, според мен, е радикална промяна в финансовата и економическата политика, но липсва смелост за това. Причините за кризата не намират отпор и това е нашия проблем. Липсва смелост за повече демокрация, за повече прозрачност и се води политика зад затворени врати. По този начин европейската идея се поставя в опасност, дами и господа. Национализмът печели все повече и повече почва под краката си. Преди срещите на върха трябва ясно да се отправят необходимите сигнали, а такива сигнали трябва да се отправят и от самите срещи на върха. Благодаря, благодаря на колегата Биски. Сега за две минути колегата Фарич. Господин председател, всеки път, когато ви попитам какъв е вашия план Б, вие казвате няма нужда от план Б. Всеки път, когато кажа още една страна ще се издъни, ви казвате ами нищо подобно. И ето на, а, още една страна вече върви по наклонената плоскост, обаче ви казвате не и няма альтернативи. Всички знаем какво ни казва испанския пазар на облигации. Но вие казвате, това трябва да се пренебрегне. Оказва се, че вие всъщност грешите при всяко едно ваше предположение какво ще се случи с еврото. И когато ми казвате днес, че този пакет ще изведе Гърция на пътя към економическия растеж, трябва да ви кажа, че не ви вярвам. Сигурно след няколко месеца пак ще се чудим как да ги спасяваме. Ожасявам се от това, че страната, която изобрети демокрацията, сега е поставена по такъв начин от ваша страна и им се казва, че трябва да приемат този пакет на, икон... на бюджетни ограничения, а, пакет, който всъщност ще доведе до пълна економическа депресия. Хората са изключително гневни. Има вече насилие по улиците и са прави. Защо? Защото не само че ги оставихте без пари, оставихте ги без демокрация. Истински добрите европейци трябва да намерят альтернатива, да им помогнат на гърците да си възвърнат собствената валута и да се справят с съотношението дълг-брутен вътрешен продукт. Само тогава гърците ще приемат, че действително се налага да се затягат коланите. Настоящото предложение е път към пълен економически провал. Господин Цавела, госпожа Цавела, извинете, поправя се председателят е с синя карта. Приемате ли колега Ферич въпрос от нея? Ευχαριστώ, кире Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Искам да задам следния въпрос на господин Фарач. Знаете ли колко е външният дълг на Великобритания? И мислите ли, че Великобритания сама, като самотен остров, ще може да продължи по същия начин? Това беше единствения ми въпрос към вас. Благодаря. 20. Е, Преди 20 години бяхме част от е, механизма за валутния обмен. Един милион британски граждани тогава загубиха е, работата си. Слава Богу, бързо се измъкнахме от този механизъм. Няма как просто да се сливат различни економики с различни скорости на економически растеж, ние си извлякохме полуките, не се присъединихме към еврото, вие обаче опасявам се, сте хванати в економически капан. Благодаря на колегата Ферич за минута и половина, колегата Мадленър. Благодаря, господин председател. Господин Барозо във вторник каза, че Гърция може да очаква помощ от Европа. Европа ще даде тази помощ, каза той. Обаче всъщност е, нещата не стоят точно така. Според Лисабонския договор такава помощ е забранена, нали? Националните парламенти трябва индивидуално да вземат решения по такива помощи. И всъщност е, властта на комисията става все по-голяма. И Комисията вижда себе си като владетелка на всички европейски страни, които в крайна сметка взимат решения само под нейно ръководство, в частност под ръководството на господин Барозо, който не е избран по демократична процедура. Никой в Европа не го е избрал пряко. Тук се управлява без демокрация. Така се нарича това демократична диктатура, на която сега се подчинява и Гърция и която в Нидерландия намира все по-малко отклик. Неприемливо Справедливо е, господин Барозо, да решава дали Нидерландия иска да помогне на Гърция или не. Европейският парламент по-скоро би трябвало да реши, а не господин Нидерландския парламент, извинете, би трябвало да реши за това, а не господин Барозо. А когато милионите изчезнат към Гърция, с това едва ли ще се реши проблема. Не може Европейският съвет да продължи да действа така. Единственото дългосрочно решение за проблема е гърците да въведат отново драхмата и останалите останалите държави членки да не трябва да плата, плащат сметката за всичко. Благодаря. Господин Баралсо. Бих искал да отговоря на някои конкретни въпроси, които бях отправени към мен. Няма да навлизам в идеологически обсъждания за Европа. Виждаме, че крайно левите и крайно десните се обединяват срещу еврото и срещу европейския проект. Това е много лесно да се види. Затова още веднъж искам да отправя призив към всички демократични сили в Европа, в този парламент, в Гърция, да се обединят, да постигнат консенсус, за да се гарантира растежа и процъфтяването в Европа. Но имаше въпроси за танъка върху финансовите транзакции и за обратното квалифицирано мнозинство. По първи въпрос искам да кажа, че комисията най-вероятно през октомври ще внесе предложение за данък върху финансовите транзакции. Направихме оценка на въздействието. Смятаме, че има два варианта. Данък върху финансовите транзакции или данък върху финансовите дейности. Но ние сега решихме да внесем предложение за данък върху финансовите транзакции. И една от причините за това е, че това не е еквивалентно на ДДС. За това ще внесем това предложение през октомври. Вторият въпрос беше отправен към мен от господин Ферховстат. Искам много ясно да заявя. Комисията подкрепя парламента, що се отнася до обратното квалифицирано мнозинство. Ние подкрепяме вашата амбициозна позиция. Същевременно ще имам възможност да се обърна към вас по-късно днес – ние искаме да отправим призив и към вас, и към съвета, ако е възможно да се стигне до съгласие в крайна сметка. Защото ние също сме убедени, че благодарение на позицията на парламента беше постигнат голям напредък, що се отнася до пакета, който в момента се разглежда. Искам да поздравя вас, парламента, унези, които работиха конкретно по този въпрос, също така унгарското председателство на съвета. Те също така извършиха много важна дейност но в крайна сметка искам да помоля всички вас, що се отнася до отговорността, цената да нямаме съгласие ще бъде изключително висока. Особено предвид сегашната ситуация. Но комисията подкрепя общностния подход, комисията подкрепя максимално амбициозните планове, точно така както вие го дефинирахте. Надявам се, че отговорих на конкретните въпроси, отправени към мен. Благодаря ви. Колегата Вебер за две минути. Господин председател, госпожо председател на съвета, уважаеми колеги, беше казано вече нещо за Гърция. Искам още две неща да кажа и аз. Ние не трябва да забравяме основните принципи. Въпреки цялата загриженост, която чувстват хората, ние трябва да не забравяме двата европейски принципа солидарност, която подкрепяме, и второ лична отговорност. Гърците и всички онези, които чувстват е, изрази на солидарност е, би трябвало да продължат да имат тази възможност. И когато говорим за Европа, е, ние проявяваме и загриженост, че целият европейски проект може да се провали и Искам обаче малко да обърна нещата в положителен смисъл. Ние трябва да говорим не само за проблемите, но и за успехите. Например, че балтийските страни успяха да излязат от кризата, че Ирландия с европейска помощ следващата година ще се върне отново на пазарите за ценни книжа на фондовите борси. Трябва да се даде на хората шанс да докажат, че са по-силни заедно, отколкото по-отделно, отколкото сами. И това е всъщност една основна тема, с която трябва да се занимае съвета. Друга основна тема е миграцията, защото когато стане дума за Шенген, ние чувстваме същия принцип. Това е едно от завоеванията на Европа и то сега се поставя под въпрос поради егоизма на отделните страни. В Италия дойдоха десетки хиляди бежанци, обаче знаем, че десетки хиляди е, бежанци за Италия не са някакво огромно бреме, защото в Белгия има два пъти повече. И за това не беше правилно да се реагира така, както реагира Италия. Това беше е, реакция на вътрешната политика във Франция. Веднага използваха това да въведат граничния контрол по вътрешни политически причини в Дания, пак по същите причини. И за това пожелавам и желая от съвета, когато се говори за миграцията и за Шенген, той да изпрати ясен сигнал. Правителствените ръководители на европейските страни трябва ясно ясно да покажат, че не желаят национален егоизъм, а желаят големият успех на свободна Европа и е, неговото съществуване в бъдеще. За това вие ще получите и подкрепата от Европейския парламент, господин председател. Уверявам ви. Благодаря на колегата Вебер. Колегата Свобода за две минути и половина. Благодаря, господин председател, господин председател на съвета, госпожо председател на съвета, господин председател на комисията. Искам да е, взема отношение по тема, която ми е много близка. Аз мисля, че ние ще успеем да вземем решение за е, Харватия. Е, комисар Фюле свърши чудесна работа. Председателят на комисията по време на унгарското председателство също изпрати важни е, сигнали във връзка с е, един регион, който е белязан от много проблеми, а именно Балканите. Когато една страна добре напише домашните си, ние можем да я приемем. Обаче това не означава, че всички проблеми са решени. И има все още някои неприемливи ситуации там. Важно е обаче правителството да спазва основните ценности. Позволете ми да кажа няколко думи за Гърция. Господин председател на комисията, трудно ще бъде да обясним на гражданите, ако не стигнем до решение за пакета за економика економическо управление, но е също така трудно да им обясним, че само се концентрираме върху строги мерки. Говори се и за растеж, но за растежа е необходимо нещо. Ма какво, господин председател на комисията? Не трябва да се мисли, че само строгите мерки водят до растеж. Трябва да имаме и альтернативни предложения. Господин Верховстат посочи някои от проблемите. Те са не само леви по своята същност. Вчера, например, в пресата прочетох нещо, е, което не беше изцяло ляво насочено. Този източник не беше ляв. И Господин председател на комисията, знаете много добре, че сега да бъде тласната Гърция бързо да приватизира означава точно това, което каза колегата Биски, че ще бъдат продадени нещата за жълти стотинки, трябва да се приватизира в момент, в който има реална възможност да се получат много средства за това и част от тях да бъдат инвестирани. Когато вие говорите за регионални средства от структурните фондове, то тогава не трябва да имаме обвързване с съфинансиране. Всичко това са неща, които очакваме, господин председател, от комисията комисията. Ние сме за економична политика, ние сме за е, рестрикции, но без растеж нещата няма да се оправят. И накрая на деня, ако продължим така, ще нито Гърция ще сме спасили, нито пък нашите банки, нито дънакоплаците, а просто края на деня ще свърши в хаос. И за това ми позволете още веднъж да кажа, че освен структурни мерки са ни необходими растеж и заетост и това е изключително изключително важно за бъдещето на Европа. Благодаря. Колегата Ламсторф. Mohu, pane předsedající? Já bych se zeptal pana poslance. Благодаря. Имам въпрос към господин Свобода. Дали той ще се, яко Дали той ще се съгласи, че в някои държави членки кризата се използва като инструмент за, за една скрита приватизация, т.е. отнемане от гражданите на тяхната собственост. Съгласен ли сте? Във всички страни, е, където има криза, имаше и големи проблеми. Няма смисъл да отричаме това. Може да се злоупотреби, когато, например, някои рейтингови агенции тласкат страните с експертните си съвети в пропаста. Може да се злоупотреби и когато няма политически промени, защото някои от демонстрантите в Гърция смятат, че нищо не трябва да се променя и нещата трябва да продължат така. И за това аз смятам, че трябва да бъдат подкрепени мерките на Папандрео. Те са насочени в правилната посока, трябва да намерят подкрепа и това трябва да осъзнаете синдикатите в Гърция, че единственият начин за спасение е когато всички се стремят към политика на растеж. Това исках съвсем ясно да кажа. Значи в никакъв случай не трябва да се допуска злоупотреба. Благодаря на колегата Свобода, казва председателя, колегата Глав, Глав Ламстоп за две минути. Благодаря, господин председател. След е, вота на доверие или на недоверие вчера в Гърция, е, чийто резултат знаем, е, вестник Билт в Германия посочва, гърците оцеляха, Европа си отдъхва. Аз също се радвам от резултата от това гласуване, обаче ми е твърде рано да си отдъхна защото сега е важно през следващата седмица да бъде прият големия пакет за економии. Това е следващото голямо изпитание, но дори и тогава няма да можем да се отдъхнем, защото ще бъдат необходими още много стъпки и много мерки, докато преодолеем кризата. Казаното до тук е правилно. Хората в Гърция имат нужда от светлина в края на тунела. Обаче е, и останалите народи се нуждаят от това. Ние, хората тук имат чувството обаче, че дават, дават, дават и няма резултата. Гърците имат чувството, че економисват, економисват и няма никакъв резултат. За това стратегията за растеж е важна, за това ще се каже да, приватизация трябва да се направи, да, трябва да се либерализира тази закостеняла економика. Важно е също така да се намали дългът в публичния сектор. Това е абсолютно вярно, което твърдя. Абсолютно безотговорно е това, което се прави там. Наистина трябва неизползваните европейски средства трябва да се предоставят на гърците, така че от растежа да спечелят не само те, но и цяла Европа. Сега е, пакта за стабилност и растеж трябва да бъде укрепен, трябва да пречим на бъдещите кризи, да не ги допускаме. Вие чухте е, за обратното квалифицирано мнозинство. Нормален човек няма да разбере какво значи това. Ясно, или е, пакта за стабилност ще се ползва с това, което току-що назовах като странна дума, или или не. И тогава, дами и господа, няма да можем да гласуваме за този пакет. Обратното квалифицирано мнозинство в превентивната фаза на факта за стабилност е отрешаващо значение за нас. Господин Барозо, радвам се, че вие ясно показахте това и ви обещавам подкрепа на парламента за този проект. Благодаря. Благодаря на колегата Граф Лавстор. Сега е, госпожа Завела за една минута. Колега Ламсторф, позволете един междинен въпрос от господин Гиголт. Благодаря, е, колега Ламсторф. Аз също смятам, че Гърция се нуждае спешно от политическо обединение. Обаче предложенията, които се правят там, трябва да бъдат справедливи. Единство в страната може да има само тогава, когато има ново доверие в политически и економически елит там. А това предполага предложенията, които се правят да са насочени към единство. Въпросът, който искам да задам е следния. Аз пожелавам повече кохерентност във вашата група. Вие искате наричате еврооблигации. В Германия обаче твърдите, че еврооблигациите са нещо като бич божи. И в вашата политическа група, в Бундестага, има много голяма съпротива. Колега Гиголт, с синята карта не може да се правят изказвания различни от въпроси. Така че колегата Завела за една минута. Ως Ελληνίδα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή... Искам да благодаря на Комисията, на Съвета и на Европейския парламент за цялото съдействие, което беше оказано до сега на Гърция. Искам особено да благодаря на сътрудниците в комисията, които в тези 18 месеца работиха много упорито за решаване на кризата в Гърция. Дами и господа, в Европейския парламент ние говорим много за Европа. Аз искам само да направя един коментар, който е до някъде патриотичен. В е, този мултикултурен дом, в който се намираме. В Европа ние постигнахме съюз, Европейски съюз, имаме европейски принципи, имаме европейска култура. Какво очакват гърците? Какво искате? Ние се надяваме на вашата солидарност и на респект от ваша страна. Ние ще работим много усилено, и ви обещаваме това, за да се въздигне отново страната ни. Ние сме тези, които имат на първо място проблеми и които носят отговорност. Сега ми позволете да направя някои коментари. Първата. Извинете, прекъсва председателят за една минута. Само три предложения, съвсем накратко. Отново е изключен микрофона. Вие имахте една минута за изказване и превишихте времето. Давам думата на колегата Брон за минута и половина. <clears throat> Господин председател, огромният брой бежанци от Тунис и Ливия ще бъдат важна точка в дневния ред. Тунис никога не е бил диктатура. От какво бягат тези хора? Видяхме е, че можем дори да очакваме и Бен Али да оглави опашката на бежанците, искащи убежище в Европа. какви точно са заплахите за тези бежанци и дали точно Малта и Италия трябва да ги подслонят. И аз смятам, че нито една държава не трябва да бъде накарана да приеме тези беженци, че те трябва да бъдат върнати в Северна Африка. Ясно е казано в правилата, че това, че някой иска молба за убежище, не означава задължително, че трябва тази молба да бъде уважена. Ако правилата не са разумни, да трябва да се променят. Държавите членки са променени до неузнаваемо заради миграцията. Крайно време е да се спре този поток и да се промени посоката му. Харватия също така е важна точка в дневния ред. Какви мерки ще предприеме Европейския съюз, за да гарантира един честен референдум за това как ще се гарантира това също, че средствата ще бъдат разпределени правилно? Обеден съм, че няма да има честен и справедлив референдум. Просто страната ще бъде залята с пропаганда, вместо да има реален и ефективен дебат. Благодаря на колегата Бронс. Колегата Гал за две минути. Благодаря, господин председател следващият Европейски съвет ще постави в същина си въпросите на доверието. Това е исторически момент. В този момент ще определим предизвикателствата пред Европейския съюз и ще трябва да предложим отговорни отговори. Всички тези отговори са взаимно свързани. Първо, искам да благодаря на унгарското председателство и да го поздравя за добре свършената работа. И особено искам да поздравя госпожа Дьори, която през цялото време беше изключително активна. Тя извърши много работа, както и нейните колеги от председателствата. Бяха спазени всички крайни срокове и наистина беше изпълнено обещанието за председателство, което е открито и дружелюбно към парламента. Европейският съюз също така има важни задачи, които бяха започнати от унгарското председателство, като европейския семестър, новият пакет за економическо управление, включващ шесте мерки, нещо, което беше голямо предизвикателство. Този законодателен пакет, разбира се, ще трябва да преодолее все още нерешените проблеми. И парламентът, и съветът имат огромната отговорност да постигнат съгласие не може да се продължава по-старому. Не може да се подкопават правилата, заложени в пакта за стабилност и растеж. Необходимо е да се откажем от двустранния подход и да започнем нова глава в економическото управление, да има един общ подход с общи европейски правила, общи европейски подходи. Това ще засили координирането на економическа политика и интеграция. И основната цел, разбира се, ще бъде, че Европа ще стане по-силна. Гражданите имат право да очакват повече от Европейския съюз. Те искат да има едини правила, които се спазват от всички. Те искат да се гарантира стабилността на единната валута и гражданите да бъдат защитени от въздействието на кризата. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Лопес Агилар за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, членовете на Европейския парламент да си дават ясна сметка, че дебатите в Европейския съвет на, 24, на 23 и 24 юни ще се занимаят с економическата криза, проблемите с еврото и Гърция. Но има и други важни въпроси трябва да говорим за много важни въпроси, свързани с областта на свобода, сигурност и справедливост. И разбира се, за Шенген. В Северна Африка хората се борят за демокрация и трябва да реагираме съвсем ясно. Не чрез реформи на Шенген, а чрез неговото засилване. Видяхме голям миграционен натиск в Испания, на Канарските острови преди 2004, през 2004 година и 2006 година. И много добре знаем, че когато има такъв наплив, Европейския съюз трябва да реагира, защото има искане за повече демокрация в страни съседки. В момента Италия и Малта са поставени в тежко положение. Затова Европейския съюз трябва да приключи работата си по пакета за миграцията и да обнови клаузата за солидарност в член 80 в Лисабонския договор във връзка с директива 55 от 2001 година. Що се отнася до създаването на механизъм за реагиране за границите на Европейския съюз при изключителни обстоятелства. Трябва да знаем точно какво ще е европейското измерение тук. Не искаме да сме уязвими или да работим продуктивно. Благодаря, господин Агилар. Госпожа Валян, две минути. Уважаеми колеги, след една година откритост и ентусиазъм за Европа виждаме, е, че започва да се появяват разделения сред европейците, дори и тук в Европейския парламент по въпросите за свободата на движението, иммиграцията, националните интереси и разбира се парите. Тази глобална економическа криза е отличен повод да се изразят националистични призиви, които само допринасят за още повече обърквания и нестабилност на пазара. Гърция ще поеме своята част от отговорността във връзка с кризата там, но и европейските лидери трябва да го направят. Ако преди една година бяхме показали обединение и действителна воля да спасим Гърция, сега нямаше да се опитваме да я спасяваме отново. Тук се води психологическа война. Пазарът отново е подложил Гърция на изпитание. И затова е крайно време твърдо да заявим, че Гърция стои, че Европа стои зад Гърция. Трябва да се намалят лихвите за заемите и Гърция трябва да поеме и своята отговорност. Не трябва обаче да се забравя, че мерките по спасяването не са достатъчни в дългосрочен план. Трябва да се предприемат специални усилия за насърчаване на економическото развитие в Гърция. Ако подкрепяме Гърция, подкрепяме и Европа. Благодаря. колегата Валиан, след това колегата Бургези. Благодаря, господин председател. Що се отнася до Гърция, искам да посоча, че е достатъчно само да се слуша внимателно, за да се разбере колко трудна стана ситуацията, защото тук не се действа с точни цели. И когато гражданите слушат това, те виждат е, нещо, което изглежда като лаборатория, като поле за опити. Италия е поставена и тя под натиск. Госпожа Малстрън посочи, че когато избухна трагедията в Либия, толкова много бежанци са дошли, че останалите европейски държави е трябвало да ги приемат в съответна пропорция. Те дойдоха в Лампедуза, някой в Малта и Италия всъщност ги прие. Министър Боси посочи, че ние сме тези, които приеха бежанците. Освен това, искам да кажа няколко думи и за Харватия. Присъединяването на Харватия към Европейския съюз Прекъсната оратора от председателя, колегата Мауро получава думата. Благодаря, господин председател. Дневният ред на съвета на 24 юни е изключително драматичен Европейският съюз се бори с големи предизвикателства. Това е доказателство, че Европейския съюз подлежи на досъвършенстване. Много често именно нестабилността е довела до повече мерки за изграждането на Европейския съюз. Ние не сме Съединените Европейски щати. Не разполагаме с един е, общ инструмент, е, с който да действаме там, където някои държави членки се мотаят и не си вършат работата. И тъй като нямаме и не сме е, Съединени Европейски щати, е, ни е необходимо лидерство от страна на европейските институции. Господин Барозо вече не е в залата, но смятам, че не трябваше да е избиран да, да бъде избран втори път, защото а, ходи на пръсти, не си върши работата с достатъчна решителност. Крайно време е той да се захване сериозно с тежкия и сериозен дневен ред на съвета. Крайно време е той да убеди националните правителства да постави, поставят нашите идеали над националните интереси. Само така можем да напреднем. Иначе ще продължим до безкрай да си спорим за това как и защо реагира френското правителство във връзка с Шенген, или пък италианското, или пък какво направило гръцкото правителство, което все още е твърде слабо, за да понесе отговорността на собствените си избори. Без да се разясни политическото естество на европейския проект, няма да можем да се справим с проблемите. Е благодаря на колегата Мауро, колегата Подимата за две минути. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря и аз като госпожа Завала да се присъединя към нейните благодарствени думи към парламента и към европейските народи, които до сега и преди са помагали на моята страна. Ситуацията в последно време показва, че е много важно моята страна да предприеме усилия за изпълнение на съответните реформи, които ще оздравят нейната економика. Но тези опити могат да се обенчаят с успех само при две условия. Първо, ние трябва да изискваме не само економия от гражданите, а да им предложим и перспективи за развитие, за работни места, за заетост като цяло. Те трябва да имат тази перспектива пред очите си. Освен това, те трябва да живеят в среда на сигурност и подкрепа от страна на Европейския съюз. Това означава политическо сплотяване, защото по време на цялата криза, но най-вече през последните седмици, ние преживяхме нещо, на което и сега сме свидетели. Един неофициален диалог диалог в Европейския съюз, Европейската комисия, Европейската централна банка и други институции, които всъщност обсъжда темата за участие на частния сектор в спасяването на гръцката економика. Уважаеми колеги, мисля, че това въобще не е в полза на Европейския съюз и неговата политика. Тази какофония трябва да приключи. Само когато има политическа сплотеност, тогава народите могат да смятат, че имат изгледи за успех. Сега следващият оратор. Благодаря, господин председател. Големият въпрос пред европейските лидери е дали те са в състояние да спасят свободно движение на хора едината валута в Европа. Повече Европа не е отбор на всички проблеми, но преди всичко ние трябва да засилим способността за взимане на решения на европейско ниво. Приветствам това, че господин Барозо днес беше по-смело, отколкото през май, когато говореше за Шенген то би трябвало да се вслуша в това, което каза господин Вебер. Марио Монти вчера написа прекрасна статия в Financial Times. Той съжалява за това, че големите държави трябва да поемат твърде голямо бреме и това, че има една традиция на прекалена учтивост в съвета. И има една процедура на обмен на взаимни услуги и любезности – ако видим статистическите данни, ще видим, че имаме нужда от взимане на решение на европейско ниво, но също така те трябва да имаме и честност, без която не е възможно да има взаимно доверие. Благодаря на колегата Латфорд, колегата Провара. Благодаря. Сега за иммиграцията. Видяхме, че няма нито една страна, която може да се справи с миграцията, когато това е спешен, извънреден проблем, ние трябва чрез нашата политика да регулираме миграцията и трябва да поддържаме и двустранни, и многостранни контакти с страните, от които идват мигрантите. За съжаление, както установява сега и Италия, инструментите на външната политика на Европейския съюз не се използват в съответствие с духа и амбициите на договора. Държавите членки се сблъскват с трудности да се справят с притока на мигранти и затова те трябва да прибягват до едностранни мерки – защото те не могат да разчитат на европейска солидарност. Задам въпрос към комисията. Когато говорим за масов приток на разселени лица, в кавички, така както ги нарича съответната директива, кои са точните числа, които да ни позволят да преценим каква е сегашната ни ситуация. Важно е да насърчим и укрепваме надлежна политика за споделяне на времето, когато става дума за миграционните потоци. Мерси, Господин Оди, благодаря, господин председател, госпожа министър. И аз искам да ви поздравя за дейността на унгарското председателство. Приветствам тук и заместник председателя на Европейската комисия. Имам две предложения. Първо по отношение на Гърция. Положението трябва да се консолидира и а, да се вземат мерки за економически растеж. По отношение на финансовата консолидация трябва според мен да се създаде един вид кредитен омбудсман. Така че там, където има лоши дългове, те да влязат в съответната финансова структура, за да не се губи капитал. Трябва да се организира гръцкия дълг, така че Гърция да го управлява чрез ролята на медиатора – трябва да участват банките по отношение на дълга, защото те печелят, като купят, купуват дълг а, за 16%. Така че европейските Европейския орган за финансовите пазари трябва да е отговорен в тази връзка. Що се отнася до кредитите в Франция, това би се разглеждало като субсидия за един е, задлъжнял орган. Това означава, че би трябвало да се изплатят компенсации. По отношение на економическия растеж подкрепяме предложението на председателя Барозо с план за 1 милиард евро. И трябва да има план за развитие на Гърция. Знам, че Даниел Комбендит е, го спомена. Защо да не мислим евентуално за е, за разходите за армията, например, те са 4% от брутния вътрешен продукт. Ако работим заедно с Кипър и Турция, можем е, да свалим тези разходи, за да може економиката в Гърция да се възстанови. Благодаря. Госпожа Естела има думата за две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Що се отнася до очакванията ми към следващото заседание на съвета, те са твърде ниски. В Европейския съюз се чувства атмосфера на спор, на колебание, на егоизъм. Така изглеждат нещата в Европа. Аз не говоря за Португалия, за моята страна. Новото правителство току-що влезе в длъжност пожелавам много щастие на това правителство в полза на португалските европейските граждани. Но нека да се върнем към Гърция. Гърция от десетилетия е член на Европейския съюз и на Еврогрупата. И винаги трябва да си припомняме, че Гърция е люлката на демокрацията. Тези факти сами по себе си са достатъчни към Гърция да се гледа с повече респект от страна на Европейския съюз. Гърците, естествено, носят отговорност за тази драматична ситуация, но европейските институции носят не по-малко отговорност. Министър-председателят Папандрео наистина направи всичко по силите му, за да изведе страната си от тази тежка ситуация. Той с много смелост, с мерки за економии и с много достоинство направи и възможното и невъзможното, за да тласне страната напред. И това, което се случва с Гърция, може да се случи утре с Португалия, Испания, Белгия, Италия, Франция. И как могат страни, които се намират в такива трудности, толкова скандално високи лихви да понасят. Те трябва да санират бюджетите си, да намалят дълга в публичната, публичната сфера и да създадат пазар на труда. Аз мисля, че с такъв подход страните е, няма да бъдат класнати напред. Това не е правилният път. Ние трябва да се борим срещу спекулацията, при единната валута. Ние трябва да поискаме отговорност от рейтинговите агенции, защото иначе Европа просто ще изчезне. Благодаря на колегата Естрела, колегата Беренс за две минути. Благодаря, господин председател. Една от основните предпазни мерки, които трябва да вземем, ако се опитваме да спрем пожара, е да спрем да си играем с огъня съгласие с господин Барозо. Смятам, че гръцкото правителство трябва да направи всичко възможно, за да подреди собствения си дом, за да може след това Европейския съюз да се намеси. Гърция трябва да възстанови доверието в себе си. Що се отнася до поведението на лидерите, всички правителства на Европейския съюз трябва внимателно да си извлекат, извлекат полука. Дават ли си те сметка е, какво може да е въздействието на случващото се в Гърция през последните 18 месеца. Не е допустимо да има такава врява и да не се говори с общ глас. Трябва да се намали нестабилността и несигурността в еврозоната. Трябва да има ясни економически мерки за Гърция. Всички трябва да се съберем и да подкрепим Гърция и трябва да се даде малко повече време за приватизация за гръцкия дълг – и след това да се говори не само чрез, за солидарност, но и за а, техническа помощ за Гърция. Благодаря на колегата Георгис, колегата Аранжел за две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че очаквам от Европейския съвет това беше поне климата през последните седмици да вземе отговорни решения. Повече, отколкото в сравнение с предното заседание на съвета. Там просто беше направен опит да бъдат отложени решенията за проблемите. Аз обаче сега се надявам накрая наистина да получим решения по економическите и финансови въпроси и да погледнем тези проблеми такива каквито са. Те са основни за Европа. Те всъщност са, са отрешаващо значение е, по отношение на основната цел на Европа опазване на мира. Трябва да се доближим до проблемите, трябва да идентифицираме най-важните от тях и да се погрижи между държавите членки да има доверие. Не може да има разлики и съперничество между държавите членки страните в центъра и страните в края на Европа. Те не трябва да живеят в съперничество. Ако се продължи така, ако се продължи с този спор, Европейския съюз няма да съществува. Европейския съвет, разбира се, трябва да взема и технически решения, но трябва да се дискутират и политическите аспекти. Всичко това обаче трябва да имаме предвид, когато говорим за европейския проект, като проект за опазване на мира, защото той се поставя здравна карта. Можем да говорим много хубави неща, но ако страни попадат в трудности, тогава веднага си мислим, че има страни, които са нетни плаци и веднага започва да се играе с националистическата карта. Но европейските държавни и правителствени ръководители имат отговорност да търсят решения, които да обединят Европа. Благодаря на колегата, господин Питела, за две минути. Паура е реципрока, Благодаря. Страхът и взаимното недоверие бяха споменати от господин Мауро. Смятам, че Европа в момента изглежда като един футболен отбор, който губи, а играчите мислят, че могат да наваксат, ако не си предават топката. Дори и Марадон и Пеле да бяха в нашия отбор, няма да можем да спечелим играта срещу кризата, мача срещу кризата. Гръцката криза би могла да бъде овладяна. А сега обаче момента е много сложен. И имаме цял за тази вредна завист. Нека да си признаем, много национални правителства – започват да стават второстепенни лидери. Не мога да разбера защо е така. Разбира се, Гърция не е виновна за кризата, но не и държавният дълг е виновен. Финансовите пазари, които продължават да не са регулирани, са виновник. Правителствата просто наследиха едно отровно наследство е, може би и никой няма да оцелее от тази отрова и основната част от европейското общество няма да може да гарантира растеж, няма да имаме ресурси, които да използваме с научно-изследователска дейност и за други важни цели. И сега за иммиграцията. Искам да бъда абсолютно ясен тук. Не пипайте Шенген не пивайте Шенген, защото това ще създаде огромни проблеми. Това е огромно постижение. Ние не можем да се откажем от него. Това е в същината на Европейския съюз. Ние трябва да мислим за приобщаване, безопасност и солидарност, когато става дума за управление на миграционните потоци. Господин Маринеско за две минути. Благодаря, господин председател. Унгарското председателство приключва. Поздравявам председателството за това, че успяха да решат някои много противоречиви досиета. Европейският съвет тази седмица ще разгледа дали Европейският семестър е бил изпълнен успешно и дали държавите членки могат да формулират препоръки. Време е държавите членки да покажат, че те са ангажирани и отговорни, когато става дума за изпълнение на този нов механизъм. Плановете за стабилност и сближаване, плановете за национални реформи са важни, но те не са достатъчни. Имаме нужда от консенсус по въпросите на економическото управление. Парламентът положи усилия да се постигне компромис, който се надявам ще бъде прият утре. Също така се надяваме, че парламентът ще приеме пакетът, който е толкова важен за Европейския съюз. Също така много се говори за Шенген. Очевидно е, че трябва да преработим много сериозно процедурите. Няма нужда да се връщаме, да се връщаме към КПП по националните граници. Но ако държавите членки не могат да изпълняват задълженията си по външните граници, необходими са допълнителни подпомагащи мерки. Имаме нужда от Фронтекс. Съветът може да реши с квалифицирано мнозинство по предложение на Европейския парламент да бъдат въведени такива контролни мерки и по вътрешните граници. Смятам, че едностранното въвеждане на контрол по вътрешните граници, както и по външните, не е решение. Докладът на председателството за стратегията за интеграцията на ромите и заключенията по стратегията за река Дунов, Дунав са изключително важни стъпки, които ще ни помогнат да провеждаме тези важни за Европа политики. Колегата Келъм. Министър, комисионер. министър, господин комисар. Има много фактори на тази задълбочаваща се економическа криза. Тя вече стана криза на доверието. Никой не е невинен тук. Положението е извънредно и отговорността и солидарността са единствените решения. Солидарността обаче не означава всички, само всички за един. Е, тя означава и един за всички. Това означава, че всяка държава членка трябва да поеме своята отговорност е, за нашия общ Европейски съюз. Трябва ни повече Европа. Повече Европа обаче означава и повече дисциплина и конкретни мерки против онези, които продължават да нарушават правилата. За да може еврозоната да спечели загубеното си доверие, загубеното доверие в себе си. Е, економическото управление на европейско равнище трябва да стане по-консолидирано, да се увеличи контрола и комисията да има право да издава препоръки и предупреждения. Друг важен въпрос е политическата воля за прилагането на мерките а, не единствено желанието да се спори и да се пазарим по тях. Трябва да се подобри и качеството на статистиката и за в бъдеще да се ув... изключат всички възможности за фалшифици... фалшифициране на фискалните данни. Преди три години в Естония се сблъскахме с голяма криза, но действахме много целенасочено и влязохме в еврозоната. Всички ние трябва да действаме. Един за всички, всички за един. Действително сложно е, боли, когато се орязва бюджетът, но това е единствения начин да се осигури стабилност и економически растеж. Благодаря, колега Келан. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. И давам думата на първи оратор. Господин Кели, благодаря, господин председател. Ние говорим за даване, даване, даване и за е, рязане, рязане, рязане на бюджетите. Искам да добавя още едно измерение тук. Вземане, вземане, вземане. За какво говоря? Говоря за лихвения процент, наложен от Европейската централна банка на Ирландия, Ирландия, която се бори в момента за постигане на целите – във връзка с пакета за спасяване. Тези лихви всъщност са начин да се върже камък за шията на даващ се човек, докато в същия момент се изпраща лодка от брега, която да го спаси. Помогнете ни отново да станем една велика нация, е част на Европа. Колегата Табайди, благодаря. Много се надявам, че Европейският съвет ще приеме трите приоритета на унгарското председателство. Стратегията за река Дунав, стратегията за ромите и приключването на преговорите с Харватия. Основният приоритет обаче тук е приемането на пакета от 6 мерки за економическото управление. Унгарските дипломати и експерти трябва да получат похвалата ни за отлично свършената работа. Те успяха да финализират преговорите почти по всички елементи с парламента и съвета. Въпросът е, правителството на Виктор Орбан има ли необходимата политическа воля, за да може достоверно да защити европейското полугодие? Господин Маточ има ли достатъчен политически капитал, за да го защити? защото в крайна сметка точно той се беше изправил против този, е, това полугодие по-рано. Надявам се, е, че ще се постигне е, успех за економическо управление на Европа. Госпожа Фигерейда. Благодаря, господин председател. Сериозната економическа и социална ситуация в някои държави членки на Европейския съюз – трябва да получи особено внимание от страна на Европейския съвет и то най-вече за причините. Става дума за общностни политики, които стават все по-либерални, прибализация в ляво и в дясно. Всичко това води до повече неравенство, до е, социален спад, бедност и маргинализация. И Тази политика трябва да се провежда постоянно и ако продължаваме всъщност да провеждаме постоянно такава политика, виждаме какви са резултатите в Гърция, Ирландия, Португалия и така нататък. Тук е, е винаги се реализират големи спекулантски печалби, спекулативни печалби и това става винаги на гърба на населението, на бедните хора. Те са обикновено засегнати от подобни мерки. Благодаря. Благодаря на колегата Фигередо. Колегата Бакмар за една минута. Благодаря, господин председател. Досегашната миграционна политика на Европейския съюз беше погрешна, като например плановете на комисията за така наречените партньорства за мобилност, така че да бъдат спрени потоците от Северна Африка. Според мен Европа им като че ли по-скоро има нужда от миграция от Северна Африка. Е, не само трябва да се води борба там с безработица и то не само сред младите хора. В Либия тя през последните 20 години се отбоила. И ако се отворят границите към Северна Африка, то тогава е, натискът върху европейския пазар на труда ще продължи да се увеличава. На нас не ни е необходима миграция към Европа, а спирането на тази миграция. Нашите граждани нямат нужда от партньорство за мобилност, а партньорство за връщане. Необходими са им граници, които да са добре охранявани от Фронтекс. Всичко това трябва да се вземе предвид от съвета, когато се говори за успех на миграционната политика. Благодаря на колегата Обермайер. За една минута колегата Коларска-Бубинска. Е, Благодаря. Доста време говорихме за кризата в Гърция и съвсем правилно, тъй като проблемът е много сериозен. Председателят Бароза обаче поиска подкрепа в утрешния дебат и е, за Шенген. И ако той иска отново подкрепа от парламента, това означава, че е, очаква преговорите да бъдат различни, е, да бъдат трудни. Така че за мен като граждани на Полша възможността е, да пътувам свободно в Европа, благодарение на Шенген, е един символ на Европа, един символ на свободата. Не можем да допуснем Шенген да се срине. Защото този тип погрешни решения само ще навредят на Европа. Искам да настоя също така България и Румъния да влязат в Шенген възможно най-скоро. Благодаря. Благодаря колегата Пападопол. Виждам, че тя не е тук, затова давам думата на колегата Либерацки. Благодаря, господин председател. По време на днешния дебат с голямо задоволство отбелязах, че се говореше, какво, забелязах това, което говореха от левия лагер и от либералния лагер – Наистина ние сме изправени пред сериозна заплаха. Това е нашето заключение. Ние наистина трябва да обединим усилията си. Затова приветствам и изявлението на председателя Барозо днес. И това, че той каза, че ще има предложение за данъка върху финансовите транзакции. Приветствам това. Много жалко, че все още не работим върху проекта на това предложение, но все пак е добре, че има такова предложение ние в момента се съсредоточаваме върху еврозоната, но има и държави, които не са членове на еврозоната. Нека да гарантираме това, те да не пострадат. Колеги Либарацки. На колегата Либарацки, колегата Комоцакос, виждам, че вече не е тук. Тогава давам думата на колегата Бусотил за една минута. Благодаря ви, господин председател. По имиграцията. Утре очакваме три неща. Първо, шенгенското пространство трябва да бъде защитено, защото то означава свобода за гражданите. Това е нещо, което е абсолютно видимо за всички наши европейски граждани, това пространство. Второ, споделена отговорност, що се отнася до външните граници, а не само вътрешните. И имаме нужда от по-силна агенция Frontex, от повече солидарност. И по-голямо споделяне на отговорността. Имаме нужди от повече сътрудничество с страни от Средиземноморския регион, страните, които преминават през революции. Утре, що се отнася до имиграцията, ние имаме нужда от политическа воля. Ако няма такава политическа воля, ние само ще продължим да приказваме, но няма да можем да предприемем действия. Благодаря ви. Благодаря на колегата Босотил и в края на дебата искам да дам думата на комисар Шефчович. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати от Европейския парламент, смятам, че днешният много живен дебат ясно доказва, че дневният ред на Европейския съвет е изключително актуален и от решаващо значение за Европа. Гърция присъстваше в повечето от изказванията. Знаем, че ситуацията там е сложна и че няма лесни решения, но се радвам, че всички казаха, че е важно да се покаже на гръцкия народ, че има не само затягане на колоните, но има светлина в края на тунела и че всички искаме Гърция да се върне на пътя на растежа. И наистина Рестриктивните економически мерки трябва да бъдат придружавани от мерки насърчаващи растеж. Искам да ви уверя, че комисията може и иска да го направи. Ние можем да помогнем на Гърция да увеличи административния си капацитет, да освоява по-добре структурните фондове и да ги насочи към важни сектори, които ще гарантират растеж. Можем да помогнем на гръцките компетентни органи да подобрят събираемостта на данъците. Можем да помогнем на страната да подобри образователната си система. Смятам, че всичко това може да се направи сега и комисията е готова да работи по това. Готови сме да обединим програми за техническа помощ, които ще придружават сложните економически рестриктивни мерки, през които трябва да премине Гърция. Искам да кажа, че по този начин Европа ще покаже, че тя наистина е загрижена за Гърция и че е готова да помогне на страна, която изпитва такава бедствена ситуация. Но също така мисля, че трябва да отчетем посланието от гръцкото правителство. Ние можем да положим максимални усилия, но гръцкото правителство трябва да покаже решителност и единство, готовност да бъдат решени сложните проблеми в страната. И точно това е мой призив, призив на комисията към представителите на Гърция. Моля, сътрудничайте си помежду си, покажете ни единен и последователен подход при решаването на сложния проблем наистина трябва да се действа по този въпрос, защото това е единствено отговорния начин. Много от вас говориха за важни елементи, такива като приключването на европейския семестър. Бих искал да призова депутатите Европейския парламент да обяснят на своите избиратели, че европейския семестър е приключил, сега започва националния семестър. Ние формулирахме конкретни предложения за страните, които са много подробни, много честни, отговарят на ситуацията във всяка държава членка, но сега имаме нужда от сътрудничество от страна на компетентни на национални органи да могат да ни помогнат да променим качеството, да повишим конкурентоспособността на европейската економика, да я сложим, така да се каже, на нови основ... върху нова основа. А що се отнася до данъка върху финансовите транзакции, той ще бъде предложен от Европейската комисия. Скоро ще приключи оценката на въздействието, която е много подробна. Това ще бъде един от нашите приноси в общия глобален дебат по тези важни въпроси отново Европа може да има водеща роля в решав на този въпрос и тук разчитам на вашето партньорство. от, няколко души говориха за Шенген и за това колко е важно да имаме високо качествена политика в областта на миграцията. Бих искал да ви уверя, че ние сме абсолютно наясно, че свободата и правото на хората свободно да се придвижват в Европейския съюз са едни от най-важните постижения и ние сме готови да ги опазим. Комисията ще продължи да бъде пазител на договорите и ще гарантира това да не се подлагат под съмнение основните принципи на Шенген. Обаче са необходими многоаспектни решения на целият проблем с миграцията и ние трябва да обединим всички тези аспекти в единна система. Затова комисията е убедена, че само един процес, който е основан върху общностния подход, а не едностранните мерки на държавите членки, може да гарантира ефективен контрол по външните граници. Също така ние ще въведем единна система за обежището, която ще предоставя по-голяма закрила и ние Възнамеряваме до 2012 година тази система вече да функционира. Тук разчитаме на подкрепа от съвета, държавите членки, разбира се, Европейския парламент. Сега, ако ми позволите да се спра върху економическото управление, пакет от 6 мерки. Вие вече обсъждахте този проблем с колегата ми, комисар Рен. За това ще се спра само върху един елемент, а именно това колко е важно да има, колкото се може по-бързо съгласие, защото времето не чака и наистина има необходимост европейската економика да бъде управлявана по-добре и по-отговорно. И накрая за Харватия. Смятам, че вече е време да поздравим Харватия, защото Харватия наближава един исторически момент и аз мятам, че това ще бъде много положителен сигнал, изпратен не само до харватите, но и до всички народи на Западните Балкани. Искам да поздравя Европейския парламент и докладчика господин Хане Свобода, а също така и унгарското председателство за прекрасно свършената дейност – благодарение на които имаме тези добри резултати. И искам да отправя специални благодарности към госпожа Никодьори. Тя нееднократно е заявявала, че председателството трябва да бъде открито и дружелюбно към парламента и тя е гарантирала това. Бих искала да я благодаря също така и за прекрасното сътрудничество с комисията. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар Шевчович. Сега давам думата на госпожа Георги от името на съвета. Благодаря, господин председател. Господин комисар, дами и господа депутати. Нека да използвам тази последна възможност, с която разполагам, да се изкажа в пленарна зала в парламента и да говоря народния си език. Много от вас казаха, че унгарското председателство си е свършило работата добре. Благодаря за тези похвали. Вече знам, че действително си струва едно председателство да работи сериозно и е, конструктивно с парламента. Председателя Барозо спомена пакета от 6 мерки, говори за Харватия и други важни въпроси. Съвместното вземане на решение е процедура, която дава възможност на съвета и председателството да изградят добри отношения с депутатите в Европейския парламент и дава отлични възможности и на двете страни. Искам да ви благодаря и за дебата, който се проведе тук днес. Дебат за основните ценности и принципи. Говорихме по една почти философска тематика и смятам, че вашите изказвания показват, че до много широка степен сме съгласни за това, че трябва да се действа. Действително Европейският съвет има важни задачи. Що се отнася до прилагателното исторически момент – няма да го използвам, няма да казвам исторически е твърде често, защото се опасявам, че това ще обесцени думата. При всички положения обаче европейските лидери не трябва да забравят значението на своите решения утре и други ден. Аз и унгарското председателство като цяло вярва, че трябва да се работи в взаимно доверие, отговорност и солидарност. Това трябва да са основите на съвместната ни работа и живот в Европа. Независимо от това дали става дума за економическото управление, реформата на Шенген или за обежището. Повече Европа, по-силна Европа, това искат гражданите и нашата работа през последните 6 месеца се основаваше именно на тези ценности и смятахме, че по-дълбоката, по-задълбочената интеграция ще бъде решение на общите ни проблеми. Накрая, нека да се занимая с някои въпроси, които наследихме от предходното председателство и е, тези неща, които получихме като домашно, ако щете, от съвета. А именно, трябваше да е, довършим преговорите по множество е, точки. Нека да се занимая с економическите въпроси. Първо, говорихме за европейското полугодие и искам да благодаря на комисаря Шефчович. Действително си струва да обясним на европейските граждани за какво става дума с е, европейското полугодие. А именно за повече прозрачност, за повече яснота за това как всяка държава членка управлява своя бюджет и своите данъци. И за това много се радвам, че се обръща толкова много внимание на нововведения европейски семестър или европейско полугодие. Трябва ни също така по-строг бюджетен контрол и управление. Трябва да се работи сериозно и да се подхожда иновационно. Нека да ви представя две основни причини, поради които смятам, че предложеният текст трябва да се приеме. Този пакет е по-добър от първоначалното предложение. И по всеки един въпрос сме направили отстъпки пред парламент, Дори по въпроса за обратното квалифицирано мнозинство. Дори там отстъпихме пред парламента. Господин Ламдорф каза, че има един проблем в целия пакет, а именно обратното квалифицирано мнозинство, но аз не съм съгласна. Най-доброто нещо в този пакет е, че има система за контрол на всички, във всички елементи на системата и така ще можем да избегнем кризи подобни на тази от 2008 и 2009 година. Съветът по правосъдие и вътрешни работи на 9 юни успя да постигне решение по е, свободата на движението, така че тази свобода да бъде запазена. Имаме достатъчно капацитет да се справим с настоящите предизвикателства и мерки по спешност трябва да се приемат само в извънредни ситуации. През есента очакваме да се изготвят всички подробности и очакваме да работим вече по конкретните подробности. Във връзка с Frontex, това бе единственият въпрос, който все още не беше приключил, но а, получих информация, че работата и по него вече е приключила. Така че благодаря вече. Работата е свършена на 100%. Оттам нататък можем да говорим за капацитет на Европейската централна банка успяхме да постигнем компромис с парламента и целта е да успеем да разрешим проблемите с страните в Северна Африка. Във връзка с коментара на господин Тебайди, трябва да отхвърля неговия, казаното от него, че се действа въз основа на, национални, на национални интереси. На изслушването вчера атмосферата беше доста по-различна. Господин Табайди би трябвало да се запознае с отговорите на държавите членки на нашето предложение. Можете да критикувате предложенията, разбира се. Една конструктивна критика винаги е добре дошла в Европейския съюз, защото така успяваме да намерим добрите решения. Още един коментар към господин Табайди. Едно от най- добрите неща, най-решаващи елемент на унгарското председателство, ключа към нашия успех бе това, че ние винаги се придържахме към духа на договора. Пакета от 6 мерки вече се предава на нашите наследници и можем да го предадем спокойно, знаеки, че сме направили всичко възможно той да бъде прият. Господин Барозо също заяви това. Херман Ван Ромпой, председателят на Европейският съвет, може да продължи нататък. И накрая, но не на последно място. По отношение на присъединяването на Харватия. Както казах, прилагателното исторически не е прилагателно, с което трябва да се злоупотребява. Но по отношение на Харватия, действителното говорим за един исторически момент, защото страните от Западните Балкани виждат ясен знак, че имат бъдеще в Европа. Надявам се, че утре ще бъде взето политическото решение за присъединяване на Харватия в Европейския съюз. И в последните часове на нашето председателство се надяваме, че преговорите за присъединяването ще бъдат финализирани. Нашето председателство работи ден и нощ, за да може е, да постигне положителен резултат. Крайният доклад беше положителен, той излезе на 10 юни. Всеки ден се среща работната група в съвета, за да се финализират преговорите. И накрая благодарих на всички вас, но искам да благодаря и на Испания, и на Белгия за това, че ни помагат да работим добре във връзка с 18-месечната програма на трите председателства. Пожелавам успех на полското председателство. Благодаря. Благодаря на госпожа Геори. С това Приключваме разискванията и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Общата сълскостопанска политика през 2000